Председателят. Buon pomeriggio a tutte e a tutti. Diamo inizio al nostro dibattito. Добър ден на всички. Нека да започнем дебата. Възобновявам заседанието. Протокола от вчерашното заседание вече ви е раздаден. Имате ли коментари? Ако не, ще приемем, че са одобрени. Първата точка в днешния ред е представена от съвета на позицията му по проекта за общ бюджет за финансовата година 2013. Без да се бавим, сега ще дам думата господин са от името на съвета. Имате думата. Благодаря, господин председател. Уважаеми господин председател, уважаеми депутати, за мен е чест да ви представя днес позицията на съвета по проекто бюджета на Европейския съюз за финансовата година 2013. И така, извинявайте, господин председателю, забравих, че трябва да стана прав. Е, проблем е малко, но след лятната вакансия някои неща се забравят и идва момент, когато трябва да се върнем в реалността. И така, още веднъж искам да кажа, че наистина за мен е чест да ви представя днес позицията на съвета за проекто бюджет за Европейския съюз за финансовата година 2013 прият от съвета на 24 юли 2012 година. Разбира се, съветът е готов да работи както с парламента, така и с комисията през следващите няколко седмици и месеци, за да може да се осигури под постигането на споразумение с един реалистичен и балансиран бюджет за 2013 година. Обеден съм, че можем да постигнем това, ако си сътрудничим тясно. От своя страна съветът е готов да работи конструктивно и в дух на компромис. Първите е, бюджетни транс, тристранни срещи, които се проведоха на 9 юли, бяха положителни и насърчителни. След обсъжданията на проекто бюджета, представен от комисията, Позицията на съвета на, за бюджета предвижда 1,27% увеличение за поетите ангажименти и 2,79% за плащанията в сравнение с бюджета 2012 година. Искам да привлека вниманието ви към на, към на три неща, които са основата на позицията на съвета. Първо съвета реши да даде приоритет на а, мерки, които ще подпомогнат да се реши економическата криза, ще подкрепят а, конкурентоспособността, ще създадат възможности за по-добра работна заетост и за по-добър растеж тъй като 2013 година е последната година от сегашната финансова рамка, съвет предлага да се увеличат ам, да се увеличи бюджета над предвидената инфлация. На второ място е необходимо да се укрепят националните бюджети с акцент върху контролирането на административните разходи в съответствие с вътрешната политика на държавите членки. Ще отрази основните елементи на позицията на съвета по многогодишната финансова рамка. Започвам с раздел първи, устойчив растеж. Комисията смята, че а, това трябва да бъде основен приоритет в бюджета за 2013 година. Следователно се предлага а, голямо о, увеличение 2,79%. А, това увеличение ще а, осигури е, адекватни финансови мерки, така както беше договорено на съвета през юни. Съвета е, придава голямо значение на мерките по този раздел. Това е в контекста на стратегията Европа 2020 година за устойчиво економическо възстановяване. Съвета се стреми да а, осигури необходимите средства за структурни действия. По, под раздел 1 Б, кохезия за растеж и развитие, трябва да има едно увеличение от повече от 8% в сравнение с, с 2012 година по втори раздел запазване и управление на природните ресурси, съдът предлага да се запазят бюджетните а, кредити за поети ангажименти на равнището на 2012 година и, се, и подкрепяме увеличение с повече от 440 милиона в бюджетни кредити за плащания в сравнение с 2012 година. Намаляванията са а, резултат на анализ на възможностите за освояване и те са на базата на последните анализи и традиционното писмо на комисията с внасяне на измененията от лятото. В третия раздел за сигурността и, справоде, справе, и, и, и, и правосъдието Съвета смята, че предложените от комисията увеличения ще надвишат ам, прогнозните. Ние предлагаме 5% увеличение в бюджетните кредити за, за плащания, за да може да се засилят няколко бюджетни линии, които са свързани с с фондовете. По раздел 4 Европейския съюз е глобален фактор. Съвета задава по-низки нива във връзка с, минали и настоящи възможности за освояване на бюджета. Има различни изисквания за различните бюджетни години. тази функция, включително под функция 1А и 1Б, а, тук съвета призовава комисията да представи проект проекто бюджет за 2013 година, който надвишава очакваните по потребности. По функция 5 функцията не е изменила предложеното от парламента. По другите раздели се отчитат усилията на комисията да увеличат бюджетните си прогнози и в резултат на това се задават административни разходи за комисията, които са близки до нивата от 2012 година. Съда отхвърли създаването на нови постове, с изключение на постовете, свързани с, присъединяването на Харватия. И в светлината на предложението на комисията да се намали с 5% броя на позициите в периода 2013-2017 2017 година съвета прилага 1% намаляване на персонала на институциите с изключение на а, службата за външни действия, поради това, че тя е новосъздадена и службата за защита на личните данни и европейски, службата на Европейския омбудсман, тъй като те са малки служби. накрая, във връзка с централизираните агенции, са да а, за запазва нивата за оперативни разходи, което ще доведе до увеличение с плюс 1,98%, т.е. почти 2% по-високо от стойностите за отделните институции това намаляване с 1% на състава се прилага и за новите агенции. Нови постове се приемат само за агенции в началната фаза или унеси агенции, които са получили нови задачи. В общи линии съвета се съгласи да се създадат 185 нови поста в централизираните агенции за трите финансови надзорни органи, Европейски банков надзор и Европейски е, е, и ЕСМА. А, господин председател, уважаеми е, депутати, убеден съм, че позицията на съвета по проекто бюджета за 2013 година е балансиран, отчитайки трудната економическа ситуация в държавите членки, който дава възможност за бюджетни кредити в европейския бюджет, които да могат да подкрепят програми, насочени за решаване на економическата криза. В борбата за растеж и а, работна заетост на съвета, на Европейския съвет през юни. Държавните и правителствени ръководители е, заявиха, че бюджета за 13 година трябва да бъде стимул. Ние през следващите няколко седмици и месеци е, трябва да постигнем споразумение за бюджета 2013 година. Председателя, благодаря господин Мавроянис за изказването ви. Сега давам думата на господин Левандовски. Господин комисар, имате думата. Господин председател, господин министр, уважаеми дами и господа. Комисията вече няколко пъти и аз от името на комисията изразихме нашата загриженост свързана с бюджетното предложение за 2013 година, предложението направено в съвета. Това беше по време на тристанната среща през юли. Присъствието на господин Барозо и държавните правителствени глави. Съвета не се е, придържа към заключенията, дори се противопоставя на заключенията на европейските лидери. Заключения свързани е, към така наречения пакт за заетост и растеж. Ръководителите на 27-те държави членки се съгласиха бюджета на Европейския съюз да бъде катализатор създаването на растеж и заетост в Европейския съюз. В финансовите перспективи на комисията за 2014 година тези заключения бяха взети предвид. Ние намаляваме нашите ангажименти, но чрез економии в редица сектори ние можем да пренесем за надграждане средства в други области, където, които да доведат до растеж и заетост. В крайна сметка нямаме много избор по отношение на финансовите перспективи, но никой не е а, изненадан. А, ножите стават все по-големи, загрешеността също нараства в много държави членки. 5 милиарда бяха средствата определени в бюджета 2011 и тази сума беше прекалено ниска, защото нямаше как да реимбурсираме министрите на всичките държави членки. Ние предложихме увеличаване с 6,8% в области свързани с конкурентоспособност, растеж и заетост. Това е мярката, която изготвяме тази година. изпълнението е с 9 милиарда повече, отколкото миналата година. Миналата година имаше недостиг на средства за реимбурсиране, за възвръщане на средства. И а, разбира се, приложената мярка показва, че ние сме а, поступили право, като, сме поступили правилно, като сме искали да се увеличат средствата в области, които допринасят за увеличаване на растежа, заедостта и конкурентоспособността. Аз обаче съм разочарован от това, че съвета ам, съкрати средствата с 9 милиарда и най-големите съкръщения са в функция 1Е. Това е функцията, която включва конкурентоспособност, заето си и растежа, също и сближаването. Сближаването е много а, важна тема. А, но какво се получава? По, а, в тази област държавите членки а, прекалено късно или с закъснение получават а, отпуснатите им средства. Разбира се, трябва да се предприемат економии, но а, те не трябва да отиват а, твърде далеч, така че да се отразяват върху ефективната работа на администрацията. Трябва да се концентрираме върху това как по реалистичен начин да постигнем необходимите нива на плащане от миналата година и да ги отразим в настоящите финансови перспективи. Благодаря на господин Ламасур за тази инициатива да се обсъдят какви да са критериите и референтните стойности за определяне на нивата на плащанията. Освен това да се има предвид, да имат предвид и обемите на възвърнатите средства. Трябва да сме наясно за какво става въпрос в финансовите перспективи, и за това колко е важно да има растеж и заетост в държавите членки. Това все още се надявам, че ние ще се справим. Благодаря, господин комисарио. Сега давам думата на господин Салвадор, Салвадор Поледо, който ще говори от името на бюджетната комисия. Е, е, благодаря, господин председател. Най-напред искам да благодаря на съвета за това, че участва в това разискване и представиха виждането си за бюджета. Съветът не винаги участва в нашите разисквания, както се знае. раз, а, доста често разбираме ясно каква е позицията ви, но често а, се оказва, че нямаме особени разминавания в виждането си за справянето с кризата, за стимулиране на растежа и заетостта в Европа. Европейската комисия се свърши добре работата, тя беше последователна в своите действия и за това едва ли трябва да се увеличават поетите ангажименти, след като няма достатъчно бюджетни кредити за плащания. Има много неизплатени задължения към момента. Това създава недоверие към Европейския съюз за това дали ще финансира проектите, по които е поел ангажименти. Гражданите искат Европейския съюз да бъде по-надежден, по-ефикасен. Съветът предлага повсеместни съкръщения, за да приведе в съответствие бюджета с исканията на държавите членки. Но, господин председателю, подобно поведение трябва да остане в миналото, защото това е изкривяване на доброто изразходване на наличните бюджетни средства. Отнемането на 5 милиарда евро от бюджета на комисията който се базира на този на държавите членки, ще има отрицателен ефект господин председател, трябва да съчетаем строгите мерки за економика с реализма. Политическите групи от Европейския парламент искат да се отчетат европейските интереси, като същевременно се държи сметка и за балансирането на бюджетите на държавите, силно засегнати от кризата. Трябва да имаме гъвкавост. Ние сме поели ангажимент към Европа, всички трябва да играят своята роля бюджета за 2013 и предстоящата финансова перспектива трябва да са тясно свързани. Преговорите също ще се водят долу-горе по едно и също време по двете. Не е необходимо да поемаме нови ангажименти, а по-скоро трябва да намерим средства, за да покрием вече поетите ангажименти. Благодаря. Сега давам думата на господин Джовани Лавия, докладчик за бюджета на Европейската комисия. Благодаря, господин председател, господин Махроянис, господин министр, уважаеми комисар Левендарски, колеги. представянето на позицията на съвета за бюджета за 2013 година откроява едно голямо противоречие. Държавните и правителствени ръководители – е, заявиха едно нещо в съвета през юни, а Корепер нещо друго. Беше въведена бяха въведени намаления точно в онези функции и раздели в бюджета, които точно биха довели до увеличаване на работната заетост, особено на младите. Аз съм казвал и друг път, че проблемите, пред които са изправени различните държави, е едно, но реакцията на кризата на най-високо политическо равнище означава, че на нас ни е необходима повече, а не по-малко Европа. Следователно е немислимо ние да създаваме, да задаваме много по-низки нива. Ние говорим тук за намаляване на повече от 5 милиарда евро, както каза преждеговорящия е, беше изключително важно това да се включи в проекто бюджета. Искам да а, напомня на председателството на съвета, че тези числа бяха е, изчислени на базата на е, оценки на държавите членки, а след това бяха намалени от комисията. Във вътрешния проекто бюджет – А, това увеличение не е обективна, обективно число. То се основава на изчисленията на комисията на база на информация, предоставена от държавите членки. В края на финансовия период ние не можем да а, рискуваме някои важни програми да спрат да действат, тъй като че не можем да си позволим да си е, плащаме сметките. Председателят Барозо написа писмо до, държ... до държавните ръководители във връзка с, с трансферите, които се извършват. Е, съществува проблем на надежността в Европейския съюз, така че парламента с тясно сътрудничество с комисията, която разполага с актуализирани числа, следва да работят по плащанията в 2013 година. И аз се надявам, че срещата на 23 септември ще бъде много полезна, тъй като тя ще от отрази действителните потребности и ще избегне някои неблагоприятни неща, свързани с бюджета за предишната година. Ние се надяваме, че европейския бюджет ще бъде съизмерим с, с резервите. Благодаря. Сега давам думата на Дърк Вон. Господин председател, господин комисар, господин министре, като доклад ще се фокусирам върху бюджета на Европейския парламент. В Европейския парламент ние взехме предвид писмото, изпратено на господин Левандовски тази година където се предлагаше увеличаване на средствата с 1,9% за административни разходи беше постигнато споразумение за увеличаване на 0,9% през 2013 година, с изключение на разходите за Харватия. Ние решихме да съкратим а, първоначалния бюджет с 5%. Освен това, взехме предвид мерките, свързани с економи. Когато обсъждахме оценъчния доклад, стана ясно, че ние трябва да предприемем нови економии през есента. Говорим за 1,9 увеличение на бюджета за Европейския парламент, включително в това число и разходите за Харватия. Повечето от а, другите групи и докладчите в Сянка а, се съгласиха и благодаря за тяхното сътрудничество. За да постигнем тази цифра от 0,9%, включително и Харватия, ние трябва а, да, съкрат, да съкратим други 9 милиарда средства в, европейския, в бюджет на Европейския парламент. Като направим това, ще вземем предвид, че ние трябва да предприемем економии и тези економии трябва да бъдат направени без това да се отразя върху ефективността на Европейския парламент и върху ефективната работа на членовете на Европейския парламент. Това ще е нашата цел. Искам да кажа и за други части на бюджета. Ние очакваме срещните с другите институции и се надяваме да, да увеличим средствата с 1,9%, включително и разходите за Харватия, 1,7% увеличаване на заплатите, на възнагражденията. Ще Освен това, службата за външни дейности поиска по-голямо увеличението на 9%, защото казаха, ние сме нова институция и поемаме много голяма отговорност, особено в областта на сигурността. Ние трябва да разгледаме всяка институция сама по себе си. Не трябва да използваме един общ подход и тогава да решим колко голямо трябва да е увеличението. Като цяло парламента и повечето институции ще бъдат обхванати от това увеличение в размер на 0,9% сума предложена от комисията. Европа трябва да оцени е, финансовите и економически е, обстоятелства и трябва да сме наясно, че всички поемаме отговорност. Благодаря. Сега давам думата на господин Левандовски. Прего, комисар Левандовски. ли, Съвсем накратко, господин председателю. Аз приветствам бележките на Сарвадол Карида Передо, както и, и отношението изразено от е, господин Лавия и господин Воган като докладчици. Това е добра отправна точка за едно достойно финансиране на Европа за 2013 в съответствие с решението взето от държавните и правителствени глави, които искат инвестиции за конкурентоспособност, работни места и растеж. И считам, че под ръководството на а, господин Мавроянис съвета също е готов да се сключи едно своевременно споразумение, което означава и своевременно да се създадат възможности за инвестиции. Давам думата на господин Мавроянис от името на съвета. Господин председател, уважаеми депутати, бих, аз бих желал да благодаря на господин Гарида Поледа, на господин Лавие и господин Вон за много конструктивните бележки и също така искам да благодаря на своя приятел комисар Левандовски за комисария, за неговите коментари, макар че не по всичко сме 100% на едно мнение. Това е съвсем нормално. Благодаря ви за тази плодотворна размяна на мнение. Това означава, че нашата, нашето представяне на позицията на а, бюджета за 2013 година дава възможност на всички да разберат съответната ни позиция и, и нещата, които ни тревожат. Това са първите условия, които трябва да бъдат изпълнени, за да постигнем съгласие по бюджета за 2013 година през близките месеци в рамките на крайните срогове, заложени от Европейския договор. Аз мисля, че това е от изключително значение предвид обстоятелствата. Смятам, че днешната дискусия беше много добра отправна точка по пътя ни напред бюджетните процедури тази година се извършват при изключително трудни обстоятелства, така че трябва да работим съвместно, конструктивно, за да успеем. Естествено, необходими, необходим ни е реалистичен и балансиран бюджет за 2013 година. И нека да ви уверя, че ние в съвета и аз лично в скромното си качество ще направим всичко, което е по силите си, за да постигнем положителен резултат. Същевременно си отбелязва много сериозно а, съществуващите разлики между позициите на съвета и на комисията. А, и позициите изразени от уважаемите евродепутати. Вие знаете, разбира се, че ние ценим много високо всички тези позиции. Както спомена господин Левандовски, ние възнамеряваме да се съберем с Европейски парламент и с комисията на 26 септември, за да обсъдим нивото на плащанията за сегашната година. По обележките, направени от господин Лавия, мисля, че в съвета и в Европейския съвет казвам го съвсем откровено на базата на личния си Шпиц след редица двустранни срещи през а, юли. Всички 27 държави се съгласиха, че а, бюджета трябва да обслужва целите на растежа и работната заетост, че трябва да имаме качество на изразходването на средствата. За мен е иронично обаче, че онези, които говорят за по-добро изразходване на средствата, те говорят едновременно и за а, орязване на бюджета. И трябва да се знае, че нещата не са еднакви за всички. А сега във връзка с противоречията с позицията на съвета по а, работната заетост и растежа. Искам да ви уверя, че съвета запази сумите, които бяха обявени за налични за бюджета 2013 година. От общата сума от 120 милиарда запазихме числото такова каквото беше и то е на разположение. Искам да добавя, че ние разчитаме, разбира се, на подкрепата на комисията в традиционната му роля на а, честен посредник. И аз раз, искрено разчитам на комисара Левандовски, а, да ни покани да намерим решение, както и друг път е ставало. Благодаря ви за вниманието и ви желая успех в разглеждането на позицията на съвета през следващите седмици и очаквам преговорите ни през октомври и ноември. Благодаря, господин председател. Благодаря, господин Мавроянис. С това приключваме дебата по тази точка и преминаваме към следващата точка от дневния ред. Общо разискване за общата външна политика и политиката за сигурност. Ще започнем